И така, драги колеги, преди да премина към гласуване, ще дам думата на господин Брадбърн. Uh, Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще успея да бъда чут над а, този шум, който се вдига в залата, но се чудех дали можете да ми кажете кога ще може да се направи нещо в тази сграда, за да не тичат депутатите от своите бюра и офиси насам, за да могат да гласуват. След това а, тичат и асистентите с много хартия в ръце. Ами започва да прилича пленарната зала на студентска аудитория. Благодаря, уважаеми колега, за вашето предложение. Ще предадем на квесторите вашето послание, така че да вземат необходимите мерки. И така, преди да преминем към гласуване, имам няколко съобщения за вас. Първо, Компетентната комисия предаде следното изменение на текст, прият от Европейския парламент по отношение на позицията за условия за хармонизиране на продажба на строителни материали. И по силата на съответния член от регламента се смята за прият този текст, ако политическа група от е, не 40 депутати до 48 часа не поиска е, гласуване на е, този текст. Второто съобщение. Съгласно член 211, алинея 3, Комисията по конституционни въпроси предлага следното тълкуване на член 56 и 50. Е, член 56. Е, след препращане в комисия по силата на член 56 алинея 3, компетентната комисия, водещата комисия, трябва, преди да вземе решение, е, да даде възможност на асоциирана комисия да направи избор по тези изменения, които са отнени изключителна компетентност, тези, които са внесени в парламента. Срока който е записан в тази алинея, зависи от внасенето писмено на текста от водещата комисия. Парламента трябва да реши кой е подходящия момент за тази процедура. Член 50. Решението на председателския съвет за прилагане на, комисия, на асоциираната комисия се прилага за всички етапи зависимост от компетенциите на асоциираните комисии. Комис... Водещата комисия има задължение за лоялно сътрудничество по отношение на графика и ще вземе съответните решения. В случай, че водещата комисия не признае прерогативите на асоциираната комисия, решенията взети от първите остават сила. Асоциираната комисия може да внесе директно в пленарна зала измененията в рамките на изключителните си компетенции, изключителните си правомощия. Това се смята за прието, ако не се представи възражение до започването на заседанията утре, 16 февруари. И ако това не се случи, ще бъде оттеглен доклада Матьо. И така, сега, нека да започнем гласуване. Съгласно дневния ред, по простена процедура, гласуваме доклада на госпожа Жоли. Препорък относно проекто решението на съвета за изключване споразумение между Европейската общност и Република Южна Африка. Моля, гласувайте електронно този доклад. Край на гласуванията. Препоръката се приема. Съгласно опростената процедура, сега ще гласуваме доклада на госпожа Копа за споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенштайн, Норвегия. Моля, гласувайте. Приема се. Желание. Бихте ли се обърнали към техниците, за да могат да запишат начина по който съм гласувал? Благодаря. Господин Коферати, е, моята машина за гласуване също не работи и не регистрира е, моят вод.